Good afternoon, colleagues. Welcome to our meeting today. First of all, I have to address... Уважаеми колеги, първо ще се спра на дневния ред. Ако нямате някакви възражения, ще е, решим, че дневния ред е прият първата ни точка от дневния ред. Размяна на мнение с е, господин Юрки Катайнен, съместник председател на Европейската комисия. Трябва да благодарим на заместник председателя Катайнен за факта, че той често идва тук при нас, за да обсъдим много важни теми за нашата комисия и за Европейската комисия, разбира се. Днес размяната на мнение на мнение е свързана с екодизайна за периода 2016-2019 тема, която представлява политически приоритет и за нас, и за Европейската комисия. Затова без да бавим повече без да губим повече време. Имате думата господин Катайнен. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, благодаря ви, че отново ме поканите да обсъдя с вас тези различни теми. Като фокуса ще бъде сложен върху работната програма и директивата за екодизайна. Комисията прие на 30 ноември миналата година работен план за екодизайна за периода 2016-2019 съвместно с други свързани мерки. Това беше част от целия пакет за чиста енергия за всички европейци. Хубаво е да се разглеждат нещата в един по-широк контекст, защото на директивата за екодизайна е една от темите, които не се разбира както трябва винаги. Много хора отправиха критики към директивата за екодизайна, като се фокусираха върху прекалено малко неща, без те да имат връзка с реалността. Реалността е абсолютно различна. Затова казвам, че е добре че беше изготвен работен план за екодизайн и то беше сложен, сложен в един по-широк контекст. И за това и мерките от директивата за екодизайна са много важни. Чрез тях ще се постигнат целите, които сме си поставили, които са свързани с измененията в климата, подобряване на енергийната ефективност и всичко като част от нашата стратегия, свързана с економиката. Със сигурност знаете какво представлява тази тема. Няма нужда да навлизам в основни подробности, но трябва да бъдат взети предвид и предприятията, и потребителите, когато говорим за изпълнение на целите на директивата на екодизайна. Необходимо е да има различни възможности за потребителите, така че те да могат да вземат информирано решение. Директивата за екодизайна и етикетирането играят а, много важна роля. БЕОК съобщава, че спестяванията от домакинствата ще са около 450 евро. Комисията Комисията е, изчисли, че това ще са 500 евро, но става въпрос за най-съща територия, по-голяма или по-малка степен. Трябва потребителите да могат да взимат съзнателни решения, като избират енергийно ефективни продукти, така могат да пестят е, и средства. Средства всяка година. Директивата за екодизайна дава възможност а, и на бизнеса, като се използва екодизайна и екологичното етикетиране, се създават предимства за вътрешния пазар и, и а, всички продукти, независимо дали са произведени в Европейския съюз или в трети страни, трябва да отговарят на едни и същи критерии. Каква е реакцията от частния сектор и от промишлеността? Ами, сигналите са много положителни, много насърчаващи. Защото се спестява енергия във всяко едно отношение и, по производ... и при производството им, и а, когато feedback from uh, industry side than, than uh, maybe a couple of years ago. Песява се енергия във всяко едно отношение. Екодизайна е в сила от 11 години. Има 30 задължителни регламенти за екодизайна, като има минимални прагове за енергийната ефективност, като има заложени заложи максимални нива за ам, разходване на вода и така нататък. Около 15 от тези продуктови групи са свързани и с задължително еко екологично етикетиране, като трябва да се спазва тази пирамида от А до Г. Uh, save, uh... За други 30 продуктови групи можем да кажем, че се пести толкова енергия, колкото е годишното потребление на Италия. Тоест, всяка година, говорим за годишното потребление – всяка година нашето енергийно потребление ще е без потреблението на Италия поради тези точно мерки за енерго, енергопестене. Това отговаря и на 2,8 милиарда еквиваленти на нефта или 130 атомни електроцентрали. Тук говорим за едно много голямо въздействие. Както казах и в началото, директивата се критикува за това, че се намесва в детайлите, но всеки може да прецени дали тук говорим за нещо голямо или не. Ако видим какво е въздействието върху отделните електрически кани и, ам, или сушилните за ръце, тук говорим за не толкова голямо въздействие, но когато съберем всичко наведнъж, всички уреди наведнъж, тогава говорим за наистина много впечатляващо въздействие. Новата програма по директивата за екодизайна беше приета миналата година, края на миналата година. И бяха добавени 7 точки към списъка на екодизайна, контролни системи за сградите, асансьорите, соларните панели, кон... хладилни контейнери, уреди за почистване под налягане и така нататък. Всички тези продукти са част от директивата за екодизайна и така може да се спести годишното потребление на Швеция. Значи към потреблението на Италия може да се добави потреблението на Швеция. 50 хиляди вятърни турбини ще са необходими по-малко или 35 атомни електроцентрали ще са необходими по-малко или 400 милиона варела гориво, нефт ще са необходими по-малко. Относно ам, повторното използване, поправяне и така нататък на уредите, използването на рециклирани материали. Това ще бъде заложено в ам, мерките, за да се разшири обхвата и на продуктовите групи. Госпожо председател, ще спра до тук. Аз исках да кажа, че директивата за екодизайна плюс етикетирането функционират много добре, но ние трябва да интегрираме този елемент на повторното използване, на надграждането на ам, поправянето на всички тези уреди, за да могат е, да влязат в е, употреба отново. Трябва да разпространяваме информация за тези мерки сред нашите граждани. Всички трябва да са наясно с фактите, с това, което сме постигнали чрез тези мерки, а то е забележително. С тези мерки за внедряване също ще може да се постигне много и това е Европа. И това е нещото, което може Европа да постигне, но няма как мерките да са фрагментирани, защото няма как да ам, стигнем до такива нива на спестявания, ако не се хармонизират мерките. Благодаря ви, господин Катайнен. Това, за което говорихте, наистина е от голямо значение за Европейския съюз. В нашата комисия сме водили дискусии по тази тема, свързана с ползите за Европа. Благодаря ви за вашето представяне. Ще дам думата на някои от нашите колеги, които ще ам, участват в дискусията с вас. Господин Петърле трябва да си тръгне пръв и за това ще му дам думата на него. Първо благодаря ви. Следващия път няма нужда да използвам изписа господин Петърле. Благодаря ти, Петър. Благодаря, госпожа председател. Искам да кажа следното. Господин заместник председател, ще говоря на словенски, така че ви моля да си сложите слушалките. И така. Този дебат е част от нещо, което ме радва изключително много. Говорим за нещо, което е познато на хората. Хората наистина разбират за какво става дума. Това е една отлична концепция и сега я осъществяваме. На практика. Мисля, че би трябвало обаче да разгледаме предложението в неговия контекст. Мисля, че се заслужава да разгледаме целият жизнен цикъл на продуктите. Защо казвам това? Защото за мен вашето предложение е важна част от така наречения зелен пакет. Отново казвам, тази инициатива е разбираема, хората могат да усетят дали тя ще проработи или не. Желая ви всичко най-добро във вашето начинание. Мисля, че подхода ви е правилен. Два въпроса, ако ми позволите. Какво смятат вашите колеги за регулацията? Когато говорим за нововъведения от този тип, често обсъждаме разходите. Колко ще са скъпи тези нововъведения, доколко ще е скъпа регулацията. Какво смятат вашите колеги по този въпрос? Как ще рекламирате този проект? Мисля, че си заслужава то да се рекламира. Благодаря и успех. Госпожа Дали има думата. Благодаря, госпожо председател. Имаме известно затруднение с превода от малтийски. И така, Европа не е единствения район, който се опитва да насърчи кръговата економика. Китай, например, също въведе нови мерки в това отношение. В няколко отрасла Китай полага много усилия. Тя се опитва да укрепи устойчивостта и трайността на своите продукти. Това е нещо изключително важно, особено когато имаме предвид какво производство се осъществява в Китай. Неотдавна в един доклад на ООН в рамките на конференцията за развитие и търговия се каза, че ако Индия развие кръговата економика, тя ще успее да генерира печалба от 624 милиарда за домакинствата и за компаниите. Съответно, ако ние заложим на кръговата економика, също ще спечелим и ще намалим, освен това, замърсяването, парниковите газове, задръстванията. По този начин ще има полза и за здравето на, на гражданите. Един въпрос относно екодизайна – Възоснова на това, което ни казахте и декларацията на комисията. На първо място, бихте ли обяснили какви са конкретните мерки, които комисията планира, за да има наистина сериозен принос от страна на екодизайна към кръговата економика? И на второ място, как възнамерявате да улесните сътрудничеството между държавите членки по въпрос за наблюдението на пазара, за да може и този регламент да се прилага по-добре. Благодаря, господин Гербранди. Нека да ви напомня, че всеки един от вас има по две минути за въпросите си. Благодаря, госпожо председател, благодаря, господин комисар, за това, че сте тук още веднъж. Мисля, че това, което казахте за повишаването на осведомеността на гражданите е нещо много важно. Има обаче и още нещо. Да повишим осведомеността на нашите водещи политици. Спомняме се, че Франс Тимерманс през 2014 година, по време на предизборната кампания за Европейския парламент, се присмя на директива, която засягаше прахосмокачките. Това се случи в Холандия. Откакто той се премести в Европейската комисия, май разбра, за какво точно става дума? Какво е това законодателство? Става дума за екопроектиране или екодизайн, за спестяване на електроенергия. Няма нужда да повтарям това, което вие ни казахте. Вижда се колко лесно подобни политики могат да бъдат обект на присмех и освен това се вижда колко лесно могат да бъдат убедени политиците, стигат да обърнат внимание на темата. Тя е свързана и с много работни места, освен това. Мисля, че онова, което се случи с Франс Тимерманс, трябва да се случи в държавите членки с министрите на економиката и защо не е в Европейската комисия, защо да не засегнем и председателя на комисията. Мисля, че нямаме кой знае какъв напредък. Някак си буксуваме в момента технократски, чета страница 9 приноса за кръговата економика, инструментариум и така нататък – аз знам много за тази тема, но не разбирам нищо. Твърде много празни думи, като че ли не говорим по същество. Погледнах другите планове. Там се казва, че предложението за регламент относно телевизорите и мониторите като че ли е готово, но чакаме индустрията да ни каже какво точно да правим. Мисля, че знаем какво трябва да направим, но от политическа гледна точка не се осмеляваме. Нямаме политическото убеждение и политическата сила да направим онова, което трябва. Затова основният ми въпрос. Кога на най-високо политическо ниво ще направим онова, което трябва и ще спрем с тези технократски занимания? Благодаря, госпожа Алкен. Благодаря. Благодаря за това, че сте тук. Не съм сигурна дали трябва да се обърна към вас, господин Гербранди. Комисията е изключително слаба. Тази директива не се разбира от хората и една от причините за това е във вашето политическо семейство. Юнкер Тимерман се присмиваха на директивата в предизборната кампания. Всички знаем за това. Онези от нас обаче, които познаваха директивата, лесно убедиха хората, че от тази директива има смисъл, само че познанието за нея беше почти нулево. Ние очакваме да се положат повече усилия и да има мерки за изпълнение, защото директивата е много добра, концепцията е много добра. Дори да става дума само за етикетиране, етикетирането е полезно за потребителите. Как можем да говорим за овластени потребители, ако те Използва твърде много електроенергия, твърде много вода в своите бани, в туалетните и така нататък. Трябва да разговаряме с хората. Нещо важно ще кажа за зелените. Една тема, за която много хора знаят, че трябва да се предвиди екодизайна, именно смартфоните по-ясни правила за рециклирането. Жалко е, че тук не засягате този въпрос. Нека да попитам, и това е най-важният ми въпрос, заделили ли сте економически и човешки ресурси, достатъчно ресурси, за да се направи нещо наистина? И може ли да ни обещаете, че най-накрая нещо ще се случи ще ни убедите ли, че има ресурси, че има желание за изпълнение? Благодаря, госпожа Дорнано. Мадам Дорнано. Мерси, мадам, ла президент. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, тази презентация на програмата на комисията идва, когато говорим за планираното устаряване животът на продуктите на гинта ефективно са тясно свързани. Е, разбирам, че е, е достойна цел да има етикетиране за енергийна ефективност, но също така трябва да има и договорни гаранции. Някои категории продукти на практика са такива, че е трудно да се е, зададат ясни характеристики за устойчивост производството на масови средства, на масова продукция на ниски цени всъщност води до използване на продукти с а, кратък а, жизнен цикъл. Не е ли необходимо да настоим продуктите да отговарят на определени стандарти за качество и как възнамерява комисията да насъчи това? А, и в крайна сметка да се има предвид какво се случва при масовото производство и накрая, е, когато има заместване на продукти, които са неекологични, с екологични версии, всъщност се изхвърлят изключително много продукти. така се случи, например, с е, някои заместители. Заместиха се стандартните кружки с нови, които пък се оказаха с токсично съдържание. Какво ще се окаже с електрическите автомобили, се чуди. Господин комисар, искате ли думата за отговор? Благодаря. Нека да ви кажа още нещо. Един факт. Вероятно ще ви е интересно. Когато разгледахме възможностите за спестяване на електроенергия в Италия, и разгледахме директивата за екодизайна и продуктите, предвидени в тази директива. Ние казахме, че въздействието ще отговаря на годишното потребление в Италия. От тук се казва, освен това, че парниковите газове ще се намалят с 340 мегатона. Това се равнява на схемата за търговия с емисии. Просто и само и единствено чрез екопроектирането можем да намалим емисиите на парникови газове и това ще се равнява на приноса на целия сектор на СТЕ. Без екодизайна няма как да приобщим потребителите към изпълнението на целите в областта на климата. Трябва да окажем натиск върху производителите, естествено. Ако потребителите решат да се ангажират, можем да стигнем до много добри резултати. Господин Петърле попита как гледат моите колеги на директивата. Има различни позиции по този въпрос. Когато стигнахме до конкретните резултати обаче, като че ли тази директива получи по-голяма подкрепа. След е, обстойни разглеждания на темата в комисията, е, директивата сега се радва на много по-голяма подкрепа от е, колкото когато и да било. Може и работата ни да отнема по-дълго от обичайното, но Можем да се похвалим с политическа ангажираност и подкрепа. Работехме дълго, но това се оказа важно и за промотирането на концепцията. Защото сега има стабилна подкрепа в комисията и за това много по-лесно може да се предложи и да се продаде на хората тази директива. Естествено всички знаем, че когато говорим за резултатите, това е най-убедителната стратегия. Всички са съгласни. Ние не принуждаваме някого да прави каквото и да било, с цел да се наруши конкуренцията, правото на избор. Чрез нашето предложение вносните и произведените в ЕСА продукти ще се радват на равнопоставеност продуктите, които са екологично чисти, ще бъдат по- видими и ще има естествено и равнопоставеност на единния пазар. Относно бъдещето на директивата за екопроектирането, вече ви казах, че искаме този инструмент да бъде разширен, но това не е лесно. Например, когато създавахме измеренията за трайност, за устойчивост, ние искахме да знаем точно какво правим. Не можем да имаме общ подход. Трябваше да разгледаме по-отделно всеки един продукт. Аз обаче съм ентусиаст. Представете си, а, че смартфоните на бъдещето ще могат да се поправят по-лесно. И вместо да изхвърлям един съществуващ телефон, да мога да го и ще мога да го усъвършенствам. Това би довело до една много по-голяма ресурсна ефективност. Сега разглеждаме отделните продукти не само от гледна точка на енергийната ефективност а и от гледна точка на това дали е възможно да се интегрират и други измерения към регламента, наред с енергийната ефективност. Обеден съм, че ще има продукти, за които да можем да определим цели за трайност, за възможност да бъдат поправени. Това не мога да обещая на 100% във връзка с някои по-стари продукти. Относно повишаването на осведомеността на най-високо политическо ниво. Напълно съм съгласен. Това законодателство стана обект на злоупотреби. Картината като че ли се разми. Ето защо трябва не само да се погрижим за репутацията на екопроектирането, но и да демонстрираме с конкретни примери, че предложението е ценно. Казахте, че много лесно се разбира това предложение, освен това то подчертава приноса на Европа. И накрая, Какви мерки и стимули може да предвиди комисията, за да се подобри потреблението? Нашата задача е да гарантираме, че потребителите наистина ще могат да получават а, точната информация, когато трябва да вземат решение. Информацията можем да я предоставим като инструмент. Това е идеята на, на директивата за екодизайна. Относно другите стимули, не знам какви може да са те. Какво може да се направи на европейско ниво. И накрая, относно плана за действие, тази година планираме да публикуваме стратегия за пластмасата. Неодавна създадохме една платформа за финансиране. Има и други конкретни предложения. Плана за действие напредва и то с добра скорост и той ще се материализира под формата на конкретни предложения. Както ви казах преди една година, когато говорихме по този въпрос във вашата комисия, това е само началото. Плана за действие е само началото. Пазара се променя, възможностите са невероятни в този сектор. Ние искаме да разгледаме всички възможности. Искам да добавя едно предложение, свързано с е, химическите препарати. Ще имаме и рамка за наблюдение на кръговата економика. Е, всичко това ще стане реалност е, в рамките на плана за действие, който ще се утвърди тази година. Да видим сега кои искат да се изкажат в допълнение към тези, които вече се изказаха. Госпожо Рид, да, ще ви дам думата веднага. Съжалявам, че не ви видях в началото. Наред с госпожа Рид, някой друг иска ли да се изкаже? Господин Лизе, вие сте в списъка, вие сте се заявил, някой друг и вие, вие сте в списъка. Добре, приключваме с списъка. Госпожа Рид, трябва да започна с нея, тъй като тя е координатор. Тя забрави да вдигне ръка по-рано. Вдигнах ръка, но не ме бяхте видели. Имам въпрос към комисаря. Вие казахте, всяка година консумацията на енергия в Европейския съюз намалява. Знаем ли каква част от това е свързана с изнасянето на интензивните на въглероден из производства, тъй като тежка промишленост се изнася от тук и отива в Китай, Индия и прочие? Благодаря, господин Лисе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин заместник председател на комисията, господин Кантайнен. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря за ангажимента. Радваме се, че имате желание да продължите да работите по темата екологичен дизайн. И всъщност да, искам да спомня нещо, което и вие казахте, е- което е отчасти отговор на въпрос на госпожа Рид това е инструмент, който е приложим към всички, които доставят на европейския пазар. Независимо от това дали са от Европа, от Китай, от Корея или другаде. Става дума за обратното на, изтичен, на изнасянето на високовъглеродни производства. Има често критики тук в Европа и за това трябва да опровергаем тези конкретни критики. Извадили сте някои продукти, тостери и душове, но въпросът е как ще действа всичко това от техническа гледна точка. Трябва да обясним на потребителите как се спестява енергия, но също времено не може да нанасиме ограничения върху използването на продукта. Има някои електрически двигатели, които разполагат с режим на готовност, в който не действат, на как обаче можем да на, гарантираме спестяване на енергия. Благодаря. Благодаря на комисаря за това, че е тук. Радвам се, че проявявате откритост е, относно предложения на парламента. Ние сега правим доклад за това как да гарантираме по-голям жизнен цикъл за продуктите. За нас е важна тази директива. За екодизайна тя трябва да има въздействие, да играе роля. По-конкретно, пишете, че разглеждате конкретни за секторите изисквания. Ще има ли маркировка относно устойчивостта. Например, да се каже 3 години или 10 000 часа, ще има ли видима маркировка за е, потребителя? Потребителя ще знае какво купува, но трябва да знае, например, освен това, дали ще живее този продукт 3 години или някакъв конкретен брой часове. Какво ще кажете? Господин Флоренц. Благодаря. Господин заместник председател, не искам да казвам нищо за екологичния дизайн. Много добри въпроси вече бяха зададени, но искам да се спра на един от любимите си въпроси, а именно кръговата економика. Има доста изненади тук. Например, какво можем да кажем за а, директивата за опасните химикали или пък за отпадъците. Може да се окажем в положение, в което управлението на отпадъците може да повлияе на приложението на директивата РИЧ. И въпросът е, можете ли да ни дадете малко повече информация по този документ. Госпожа Аюзо. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, говоря тук от името на господин Камбуш, чието, чието полет не е, е, все още не е кацно. Радвам се, че можем тук в комисията по околна среда да говорим за плана на Европейската комисия в областта на екологичния дизайн. Той със сигурност е важен е, за промяна на парадигмата и за преминаване към економика в кръг. Важен е и, както се казва в е, съобщението на комисията, за спестяване, за европейските домакинства, за е, спестяване на енергия, нещо, което е от значение и за промените в климата. И така, вземайки предвид приоритетите на комисията и пакета за електрическите двигатели. До каква степен възнамерява комисията да се занимае с тази тема, която е тясно свързана с високите нива на замърсяване в европейските градове? И възнамерява ли комисията да излезе с економически план за подкрепа на потребителите, за да може да заместят те замърсяващи продукти с по-осъвременени продукти. Благодаря, както споменахте, директивата по-настоящем има лош имидж, но без причина – за това обаче отговарят някои от членовете на комисията, някои министър-председатели, някои политици на национално равнище и дори някои депутати тук, в Европейския парламент. Така че трябва да проявим и самокритика и да видим какво можем да подобрим в тази област. Искам да ви благодаря за това, че действате активно в множество области, свързани с економиката в кръг. Нека да задам няколко въпроса, свързани с бъдещето. Ще спомена нещо, което познавате добре, то е част от позицията на парламента. Става дума за това, че в един момент очакваме да се стигне до сериозни промени в директивата за екологичния дизайн и въвеждането на хоризонтално изискване за различните типове стоки на европейския пазар и за справяне с вноса и с е, устойчивост и на внос на стоки и във връзка с начина по който те са опаковани. И така, какво е, е положението в комисията? Докъде е, са напреднали нещата по тази тема? И още нещо, е, платформата за наблюдение. Има ли някакви насоки? Излизате с основни насоки, но има ли а, е, и задължителни критерии, така както има такива в директивата за отпадъците? И накрая не на последно място, можете ли да кажете нещо за това, как може фонда за структурни инвестиции да се използва в тази област? Благодаря. Благодаря, госпожа Еранс Гарсия. Благодаря. Господин заместник председател на комисията, много се радваме, че сте тук. За нас е чест да ви приветстваме тук да обсъдим с, тази, с вас тази тема. Тема много важна за способността. Министрите преди седмица обсъдиха тази област и по-конкретно конкурентна способността на селското стопанство, както и продоволствената сигурност и продоволствената отбрана. Много важна е тази тема, защото това е важен економически отрасъл, който може да създаде заетост. Разбира се, има и възможности за допълнителни подобрения още сега, но това изисква доверие на потребителите. В света днес е, сме заплашени от терористични атаки. Е добре да е, гарантираме продоволствена сигурност, особено що се отнася до износ, създаване на нови пазари, създаване на работни места и е най-добре е, да се насърчи сълскостопанския сектор чрез планове за хранителна или продоволствена отбрана. Надявам се, че комисията може да ни даде положителен отговор. Това би било инструмент, който Хем няма да е скъп, хем ще ни даде добри резултати. Дам думата на комисаря. Благодаря за способността и за изнасянето на енергоемките производства извън Европа. Както господин Ли се каза, екодизайнът е нещо, с което можем да се противопоставим на изнасянето на тези производства, защото всички продукти се третират по един и същи начин, независимо от това дали са произведени в Европа или в чужбина. Това увеличава и нашата конкурентна способност. Производството тук всъщност е, е печели от, енер... от спестяване на енергия. Някои от продуктите, които са е, продукти, които се търгуват между фирми, реално спестяват продукти. Да кажем, оператори, които използват а, а, големи хладилни инсталации или големи повдигащи инсталации. И това а, увеличава конкурентно способността. Затова не мисля, че директивата за екодизайна би довела до изнасяне на високо енергоемки производства. Даже обратното. етикетиране за устойчивост или за дълго очаквана продължителност на живота. Много интересна идея. Обмисляме различни варианти за подобряване на изискванията за продължителност на живота, но по етикетирането е много важно да се погрижим да се отразяват данни, които са действителни, а не някакви частични фактори и данни. Но да, идеята е много интересна. Ако успеем да създадем система, в която потребителите да могат да избират продукти поради тяхната устойчивост а не поради енергийната ефективност, това със сигурност ще промени начина по който функционира пазара и ще помогне за преодоляването на сегашните линейни бизнес модели и за преминаване към кръгова економика. Господин Флоренс говори за отпадъците и директивата РИЧ ние сме на доста ранен етап. Има инициатива за вземане на предвид на връзката между а, отпадъчните химически продукти и директивата за отпадъците. Изисква се а, да се вземат предвид елементите, свързани с проследяемостта. Четири основни въпроса – бяха идентифицирани е, проблеми, които пречат рециклирането към на, на материали и превръщането им в нови продукти. Първо, недостатъчна информация за веществата, които се съдържат. Второ, присъствие на опасни химикали в рециклирани продукти. И на трето място, как може материалите да бъдат класифицирани и да се взема предвид тяхната степента, в която могат да бъдат рециклирани. Но разбира се, това е много важен елемент, особено когато търсим възможности да насърчим рециклирането и да създадем пазара за вторични суровини, който в момента е, в Европа не съществува, поне няма единен пазар на вторичните суровини. Ще излезем с предложение по-късно тази година, но при всички положения има много повече неща да се кажат. Въпроса за електрическите автомобили и за стимулите, които може да представи комисията – за потребителите не можем да направим много, но да кажем за инфраструктурата за презареждане, взаимосвързването свързването на инфраструктурата а, в европейски план може да бъде подпомогната от фонда за структурни инвестиции. Разбира се, трябва да се отговори на въпроса за кокошката е и яйцето. Дали ако има повече станции за ам, зареждане, ще има повече електрически автомобили или обратното трябва да има повече автомобили, за да се създадат повече такива ам, станции. Обикновено се очаква пазара да действа съгласно търсенето и предлагането и да не се предоставят публични средства вид на субсидии. Но тези два източника на финансиране вече на, са на разположение. Искаме да помогнем на държавите членки да ги използват. Госпожа Пиети Кайнен зададе въпрос за фонда за структурните инвестиции и за економиката в кръг. Показателите, както нееднократно сме говорили, биха могли да променят пазара значително, особено ако знаем какви показатели ни трябват и колко надежни са тези показатели, за да няма частична оптимизация. Но като цяло съм оптимист. Мисля, че не става дума за някакви чудеса, които трябва да се случат. Просто по-настоящем комисията не работи по тази тема. Но за бъдеще ще са ни необходими, да. Колкото, и, колкото по-добре се обсъждат нещата, между комисията и да кажем вашата парламентарна комисия, толкова по-бързо могат да се задействат плановете ни в тази област. Фондът за структурни инвестиции и економиката в кръг. Трябва да призная, че е, този фонд се използва твърде малко за инвестиции, попадащи в е, обхвата на економиката в кръг. Не знам по каква причина, но в крайна сметка има е, фирми, които знаят, че ЕФСИ съществува, фонда за структурни инвестиции, на но не всички познават достатъчно добре този фонд. Но ако говорим за новото право в областта на отпадъците, там има задължителни е, цели за сметищата и събирането на отпадъци и се насърчават нови бизнес модели – и рециклиране. Затова може да се окаже, че Фонда за структурни инвестиции води до положителни развития за бъдеще в тази област. Спирам до тук. Благодаря. Uh, uh, Благодаря ви много, господин заместник председател. Благодаря, че бяхте тук uh, да обсъдим темата екологичните продукти. Вие сте вие не случайно казахте, че това е един от законодателните текстове на европейско равнище, които са най-недоразбрани и се надяваме, че след нашия разговор днес те са по-добре разбрани. Благодаря. Okay. So, uh, dear colleagues, welcome to the point where... И така, колеги, трябва да направя някои съобщения. Това е следващата ни точка от дневния ред. Има няколко съобщения, които искам да направя. Те са изготвени от секретарията. Госпожа Мариано, много ви благодаря. На първо място има решение на взето в пленарна зала досието за кръговата економика да бъде върната отново в комисията ЕНВИ във връзка с междуинституционалните преговори. Съгласно член 69F, преговарящия екип ще бъде ръководен от председателя и ще се състои от докладчика господин госпожа Бонафе и докладчиците в Сянка. На следващо място сроковете за изменения. Има комисии, в които се посочва определен срок за подаването на измененията, за да могат тези изменения да бъдат приети. Всичко става по електронен начин. Не говорим за политическо решение. Така или иначе от днес стандартният е, срок за подаването ще бъде 11 часа. Освен ако, разбира се, няма нещо успешно, вие ще може да попитате, да се обърнете към секретарията и да подадете вашите изменения дори и след 11. На следващо място. В интернет има нов, нова секция, която е предназначена за вас и там може да намерите делегирани и делегирани актове и актове за изпълнение. Това е свързано и с нашите теми. За да имате достъп до тях, ще имате нужда от инструкции от секретарията и те ще ви бъдат изпратени в електронно съобщение. Ще и ем, тази секция ще бъде достъпна само за членовете и за политическите съветници на групи, на следващо място публично изслушване за нискомобилните емисии. Това изслушване ще стои в среда на 22 марта от 3 часа в тази зала. Призовавам ви да участвате. На следващо място. В вашите папки е докладът от мисията, която се състоя през ноември и посещението беше в Европейската агенция по околна среда. Така че може да се запознаете е, с, с подробностите около това посещение. Много важен член на нашия екип, господин Георгио Саманатидис, ще напусне секретарията на ЕНВИ. Не защото не искаме той да си тръгне, Ами защото това е част от политиката на ротацията в Европейския парламент. Ще премине към политическия отдел А. Той е, ще продължи да работи с нас по различни проучвания. За това искам да ви пожелая всичко най-добро и е, искам да кажа, че високо ценим вашата работа в секретарията и ще ни липсвате, разбира се. Uh, Това бяха важните съобщения. Някои по-важни, някои не толкова. Ем, устният превод е наличен на 21 езика. И разбира се, заседанието се излъчва в интернет. В нашите папки се намират и протоколите от 23 и 24 януари. Отне малко време приемането на протоколите, защото писмения превод отнема време. Трябва да видим дали е възможно да се съкрати времето за публикуването на протоколите. Това ще го точим с координаторите. Ако няма възражения по тези протоколи, значи ще ги приемем като одобрени. Преминаваме към законодателната ни дейност. Проекто препоръка за второ четене по доклада на Дел Дирмарт за медицинските уреди. Утре в МВИ ще бъде проведено гласуването, а през първата пленарна сесия през април ще бъде гласуването в пленарна зала. Значи утре тук в комисията. и през април в пленарна зала. Относно доклада на господин Лиза, отново проекто препоръка за второ четене. Става въпрос за инвитро диагностични медицински изделия. Преминаваме към следващата ни точка, проекто препоръка, свързана с конвенцията Минамата относно живака. Ще дам думата на докладчика господин Ек. Ja, danke, Frau <clears throat> Präsidentin. Благодаря, госпожо председател. Какво да добавя към това, което беше казано в пленарна зала миналата седмица, когато беше гласуването. Радвам се, че докладът така бързо беше придвижен. Цели се бърза ратификация чрез този доклад и той беше придвижен бързо, както казах. Въпреки, че по някои аспекти ми се шеше да сме по-амбициозни, но е важно да започне този процес, свързан с конвенцията Минамата. И в бъдеще е важно да направим стъпка в правилната посока, а именно живака да бъде редуциран във всички възможни области. Знаем колко токсичен и отровен е живака и за това трябва да вземем бързо решение. Приветстваме ускоряването на процеса. В Женева ще се проведе и конференция по темата ам, Споразумението ще бъде подписано от всички страни и по този начин ще се окаже допълнителен натиск, а именно да се работи по-целенасочено и по-бързо за намаляване на живака във всички области. Освен това, тези области, които са замърсени с живак, да бъдат а, е, изчистени, да се намали и а, живака в а, амалгамата. И ще видим как ще протекат нещата в бъдеще. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Сега докладчиците в сянка ще вземат думата. От името на ЕНП, дали иска някой да говори? Не виждам господин Дантан. Господин Паулучи не го виждам. Някой друг ще го... А, госпожа, дали? Thanks, chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Господин Паулучи не може да присъства, но той ми изпрати неговите бележки. Той е много доволен от това, че миналата седмица временното споразумение свързано с живака, беше прието с мнозинство. Е, законодателството на европейско ниво ще бъде приведено в съответствие с конвенцията от е, Минамата. Заложени са амбициозни цели, свързани с живака, като той е един от най-опасните замърсители и е много опасен за човешкото здраве трябва възможно най-бързо да се премине към ратифицирането на конвенцията, възможно най-бързо. Европейския съюз трябва да вземе участие в конференцията на страните по конвенция от Минамата на 25 септември тази година през Женева, в Женева. Парламента трябва да приеме процеса на ратификацията и се радва, че гласуването ще бъде проведено утре от името на ЕКРА. Няма. Алде. Селените. Мистер Пиедичини. Изнодея. Мадам Дорнано. Госпожа Дорнано и тя си тръгна. Иска ли някой друг да вземе думата по темата за конвенцията Минамата? No one? Then it means we are very clear on that. Както се вижда, позицията ни е много ясна по този въпрос. Обръщам се към представителя на комисията. Имате думата, госпожо председател, уважаеми членове на комисията МВ. МВ, благодаря ви за милите думи. Комисията приветства препоръките на господин Ек, а именно, че Европейския парламент трябва да даде съгласието си за ратификацията на конвенцията Минамата относно живака. Ратификацията може да гарантира бързо влизане в сила на конвенцията и ще за... бъдат прияти пред незабавни мерки за намаляване на нивото на живака в световен мащаб. Това е много важно за гражданите. 40-80% от живака, който се намира в Европа, е от други части на света. По време на първата конференция на страните ще се проведе през септември и ратификацията трябва да стане до 24 юни. Всички страни по конвенцията трябва да са приключили с процедурата по ратификация до тогава, Европейския съюз не може да си позволи забавяне или отлагане на навлизането в сила на конвенцията. Миналата седмица в пленарна зала беше гласувано споразумението и беше прието и това ясно показва, че Европейския съюз иска да заеме да водеща роля в това отношение и да работи за намаляването на нивото на живака и това да става съвместно с всичките ни партньори. Благодаря ви. Uh, Дали има някой друг, който иска да вземе думата по това споразумение за Минамата? Добре, тогава се връщам отново към докладчика, господин Ек. Sorry, Is, is this on the GMO objection? No? No. Okay. I just said Minamata. Minamata Convention. Става въпрос за конвенция от Минамата. Предната точка явно не сте чули за конвенцията. Благодаря, госпожо председател. Нямаше много, които взеха думата, но мога да кажа, че ние всички сме на едно мнение, що се отнася до ратификацията на споразумението. Много е важно Европейския съюз да играе водеща роля в стремежите си да намали нивата на живак. Европа трябва да изпрати ясен сигнал, че политиката, свързана с околната среда, е много важна за нас, защото това е една обществена политика. Необходимо е да се поеме отговорността за това, защото ние го дължим на хората, на животните и на всички, които са засегнати от този проблем. Очакваме да видим какво ще се случи в бъдеще, да се надяваме и съм уверен всъщност, че ще станем свидетели на много добри резултати. Благодаря, господин Ек. Ако искате да кажете нещо, след това ще ви дам думата, защото госпожа Риварси иска да се изкаже. Oui, euh, ce que je voulais en profiter par rapport au texte. Благодаря. По текста. Гласувахме на 7 март 2017 година. Сега по ратификацията за конвенцията от Минаманта знаете, че по настоящем Европейския съюз и 26 държави членки са подписали, но не и е ратифицирали конвенцията за живака, инициирана по програмата за околната среда на ОНЕ и прията още през октомври 2013 година. Е, много страни са подписали, но само 38 са ратифицирали. Сред тях са Китай, Съединените щати и прочи. Трябва да е, бъде ратифицирана от определен брой страни, за да влезе в сила. Първата среща на страните за ратификацията е предвидена през септември в Женева. Не е ли добре да настоим всички държави членки да ратифицират тази конвенция преди тази среща на страните по конвенцията, за да покажем на света, че за нас това е важна тема? Uh, Благодаря. Господин Дантан е тук. Той е докочил в сянка от името на НП, затова му давам думата. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че не бях тук, но отговарям по доклад, който се обсъжда в друга зала, в друга комисия, паралелно с тази. Мина Минамата от 2013 година бе подписана тази конвенция и това беше е, крайен резултат на доста активна дейност на, на нашата парламентарна комисия за борба срещу отрицателните последици на замърсяването с живак бе прият добър, реалистичен и същевременно амбициозен текст, правилата привеждат европейското право в съответствие с програмата на ОНЕ за действие срещу замърсяването с живак. Трябва да дадем пример, да бъдем за пример и да покажем е, в контекста на тази е, конвенция, е, че сме ангажирани с темата и за това е важно да можем да присъстваме на конференцията с а, своите гласове и а, трябва да направим тези неща възможно най-бързо и възможно най-добре. Комисията, имате ли какво да добавите към тези коментари? Знам, че вие вече взехте думата и казахте всичко. Относно статута на ретификациите. Необходимо е държавите членки да предприемат мерки, свързани с ратификацията. Някои държави членки вече изпълниха задълженията си на национално ниво. Имаме нужда от 12 ратификации, така че конвенцията да влезе в сила. Имаме сигнали, че четири страни вече са готови да ратифицират конвенцията и ам, получихме и съобщение от държавите членки, че 6 или 7 от тях ще са готови на време да одобрят ам, конвенцията, да я ратифицират съвместно с Европейския съюз. И ако наистина ратификацията стане едновременно, ще можем да постигнем голям успех. необходимо да се предприемат бързи мерки, за да се намали нивото на живака, защото той е опасен за гражданите. Благодаря, господин Ек. Искате ли да кажете нещо? благодаря ви за вашето представяне. И така приключваме със седма точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Геномодифицираните продукти. Геномодифицирани царевични продукти на пазара. Възражение по член 106. Имаме петима са докладчици. Започваме с господин Барт Стас. Днес ще разгледаме проект на резолюция. Веднага ще дам думата на господин Стас. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. С няколко други колеги изготвихме предложение, свързано с оспорване или възражение по въпросното Проекта установище Има и становище на комисията, свързано с даване на одобрение на тези геномодифицирани царевични продукти. Амониум и гли, амония глис, глитосината са ам, вредни и не трябва да бъдат разрешавани. Да, наистина, първото становище е положително, но ако го разгледаме, ще видим, че това е становище на мълцинството в рамките на становището на ЕФСА. Проблемът с това искане за одобрение, че сигне, сигнента ам, е поискал одобрение и за 12 допълнителни подкомбинации на тези продукти, включващи ГМО. някои от тях не съществуват и няма изпитвания свързани с безопасността им. Необходимо е да има информация за тези съставки в научната литература, обаче за някои от тях липсва, но въпреки всичко ЕФСА дава одобрение за тези продукти в пете подкатегории е, има стотици успорвания, които са подадени от държавите членки, защото няма данни, няма проучвания, няма данни за комбинираните е, въздействия от е, тези е, продукти, няма оценка на е, въздействието върху околната среда, не се знае какво е въздействието на тези ГМО продукти върху околната среда. Това становище на малцинството от господин Вал посочва, че около 20 от тези подкомбинации не разполагат с данни и няма достатъчно обяснение за това, защо е, няма налични данни. Е, утре в предложението за резолюция утре ще трябва да гласуваме. За ГКЛ. Ам, ам, амония е също е ам, вреден, както и глифосата. Дискусията все още тече вследствие на становището от ЕФСА. Освен това, тече и процедура в постоянния комитет Имало е първо заседание по искане на държавите членки. 10 от 28-те държави членки подкрепят становището на комисията. 38% от европейското население е представено с други думи и с други колеги, както казах, изготвихме това възражение, изготвихме и нашите аргументи, които са отразени в резолюцията, която трябва да гласуваме утре. В резолюцията са посочени всички детайли, всички основания и моля ви е, да подкрепите това възражение, което е внесено от е, петима членове на Европейския парламент. Благодаря. Сега ще се обърна към съдокладчиците. Ако някой от тях е в залата, иска ли някой да се изкаже? Някой от съдокладчиците? Няма желаящи. Докладчиците в сянка госпожа Аюзо. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. От името на групата на НП бих искала да кажа следното. Както подчерта самия докладчик, Става дума за разрешително за генно модифицирана царевица и различни комбинации. Става дума за фураж, за храни, за съставки към храните и фуражите. Всичко, което се изготвя от такава царевица е важно и трябва да бъде разгледано. Става дума за акт за изпълнение. Комисията ще излезе малко извън рамките на своя мандат и ние смятаме, че това е пример за злоупотреба с първомощията, но от името на, на парламента, защото ние всъщност не смятаме, че комисията е надхвърляла своите правомощия. ЕФСА прави оценка по пет различни параграфа, възоснова на едно становище на мълцинството. Значи виждате, че позицията на мнозинството от оценъчната комисия не се отчита. Отново казвам, има становище на мълцинството, не можем да поставяме под въпрос с научната информация и научните оценки, просто защото те не ни харесват. ЕФСА има положително заключение. Що се отнася до конкретните параграфи, онези точки, които засягат глифозата, тук няма никакъв смисъл, защото а, тук не става дума за отглеждане на царевица, за използването на царевицата в храните и фуражите като съставка. Тоест не може да има въздържение по отношение на глифозата и аз не разбирам за какво става дума в тази връзка. Така че аз ще гласувам против възражението. Естествено, други колеги от групата могат да имат свое собствено виждане. Благодаря, госпожо Юзо госпожа Гростет. Мерси буку, мадам Благодаря, госпожо председател. Нека и аз да се спра на е, някои елементи от казаното от колегата е, Юзо. Е, повече от 10 пъти сме говорили по тази тема и искам да се занимая основно с формалните въпроси, а не с нещата по същество. Питам се, е, следното. Няма ли твърде много членове, е, актове за изпълнение и по делегация? Много от тях не можем да контролираме. За генетично модифицираните организми има стандартна процедура, оценява се риска, това става от това се прави от ЕФСА, службата за безопасност на храните на Европейския съюз същевременно се изисква в нашата комисия изключително често да се занимаваме с тази тема. Нашата парламентарна комисия всъщност губи своята, своето достоинство, достоверност по този начин сега. Европейската комисия работи по определени правила има анализ на риска и този анализ на риска се изготвя от Агенцията за безопасност на храните. И непрекъснато да ни се подават тук възражения, съгласно член 106, за мен не е нищо повече от осложняване, целенасочно осложняване на процедурата. Какво се казва в член 106? Компетентната комисия може да подаде в парламента мотивирано предложение, свързано с определени член, методи за, изпълнение, освен там, където по други причини има неизпълнение на европейското прави, право. Ако проектът надхвърля компетенциите или ако не отговаря на правото, това е нито едното, нито другото условие не е изпълнено. Тоест, това възражение не може да бъде допуснато за разглеждане. Мисля, че нашата комисия не може да бъде почтенска котия за възражение. Мисля, че това не би било добре за нашата комисия, нито функциониране. Благодаря. Благодаря, госпожо Грустет. Аз напълно съм съгласна с вас. И аз видях, че става дума за голям брой. Мисля, че би трябвало да се занимаваме с тези възражения, които отговарят на правилата. Понякога, когато имаме твърде голямо количество, в крайна сметка не постигаме нищо конкретно. Вашето предложение е ценно и мисля, че трябва да се обсъди на ниво координатори. Може би трябва да се обърна към колегите и да ги попитам дали не можем да работим по-добре по теми, свързани с въздържанията. Благодаря за предложението. Господин Парньо. Госпожо председател, уважаеми колеги, много се радвам, че можем да обсъдим темата, защото аз съм напълно противоположното мнение. Темата е изключително политическа по своя характер и е, Европейският парламент, където присъстват избраници на европейските граждани, трябва да може да се произнесе по такъв въпрос, който е от политическо значение. Това е важно за защитата на всички европейски граждани. 500 милиона. Често съжаляваме за лошия имидж на Европейския съюз пред гражданите. А, обаче за някои ситуации трябва да ам, имаме предвид, че трябва да имаме кораж да се противопоставим на желанията и целите, интересите на някои фирми и да защитим гражданите. Така ще подобрим и само така ще подобрим имиджа на Европейския съюз. Тук обаче се изказвам от името на колегата Гиом баланс, който е, няма как да присъства, тъй като е ангажиран с кампанията за президентските избори във Франция. Както знаете, той е, работи в областта на наблюдението на митологията, за да следи да се спазва духа на нашата е, позиция тук в парламента за генетично модифицираните организми. Става дума за пускането на пазара на определени е, сортове царевица, устойчиво ви на, на амониев е, е, глифозат и 2011 година се изиска пускане на храни и фуражи, съдържащи царевица а, с много дълъг код, който а, ораторът прочете. Имате го в документите си. И а, за мен не е допустимо да се одобря опускането на пазара на сорт, за който няма пълни данни, не се изпълняват условията и освен това, искащият пускане на пазара не е предоставил необходимата документация, не е предоставил пълната изисквана документация, тъй като бил сметнал, че не, не е необходима за оценката на риск. Е, това е позицията на моя колега Палас. Благодаря. Няма как да позволя на господин Балас да се изказва толкова дълго, особено след като го няма. Така че се извинявам, че ви прекъснах. Други колеги, които искат да се изкажат? Двама? Трима? Трима. Госпожа Пиети Кейнен. Благодаря. В живота има два типа рискове. Лесни рискове, които се виждат и е, рискове, които могат е, да бъдат е, поправени по някакъв начин. Например, ако мина пред кола и не съм сериозно ударена, може и да се възстановя. Има обаче и друг тип рискове, които са смъртоносни и ние не можем да направим нищо в тази връзка. Прочетете книгата Черния лебед на Насим Далеб, един от най-известните учени в областта на риска. С ядрената енергетиката, с ядрената енергетика, с ГМО, с веществата, нарушаващи функцията на ендокринната система, не можем да правим компромис. Не можем да върнем нещата. Не можем да кажем, че съжаляваме. Така стоят нещата. И ето защо в международните конвенции е заложен предпазния принцип в сферата на околната среда и здравеопазването. Ето защо трябва да сме предпазливи относно ГМО. ГМО няма да ни убият веднага. Но ако рисковете са такива, че не ги познаваме, то Онова, което ще се случи в крайна сметка, е, че ще направим голяма грешка. И ето защо тези възражения са изключително важни. Не става дума за техническа подробност, дали има твърде много възражения в дневния ред или не. Аз бих задал въпроса по друг начин. Може би комисията предлага твърде много процедури за одобрение и ни заставя да действаме. Благодаря ви. Така или иначе, в парламент има правила, а иначе книгите са нещо добро. Това, което беше казано по отношение на правилата е валидно. Не казвам, че въобще не са важни тези въпроси, но има и правила. Госпожа Гърлинг. Благодаря. Колеги, обърнете внимание на следното. По силата на регламента за комитологията, Европейския парламент може да възрази само в случай, че комисията е нахвърляла своите изпълнителни правомощи. Знам, че колегите искат да изкажат своите притеснения относно тази мярка, но факта е, че комисията не е надхвърлила своите правомощия. Е, те са очертани и в законодателството за ГМО. Нищо в тази резолюция не може да ме убеди в противното. Всеки път казвам това, когато има такива възражения за ГМО. Аз поисках от правната служба да коментира защо продължаваме постоянно да възразяваме, когато няма основание за това? По отношение на съдържанието, признавам, че много от колегите възразяват във връзка с едно становище на малцинството в ЕФСА. Почетавам, става дума за малцинство. А това е орган, който е получил правомощие от нас да действа. И съответно мнозинството в него а, не защитава тази идея. Защо приемате позицията на младсинството? В рамките на процедурата на взимане на решение ние дадохме на ЕФС конкретен мандат и дадохме на комисията изпълнителни правомощия. Значи сега под въпрос ще поставяме всички актове, които се приемат чрез съвместно взимане на решения, така ли? ГМО продуктите трябва да бъдат е, оценявани обстойно. Това е така, да, но тези, които са минали процедурата по оценка, трябва да бъдат пускани на пазара. Системата на Европейския съюз се счита за пословично добра в целия свят. Освен това, какво каза Сирпа? Какви са тези рискове, които не можем да обърнем, да, да предотвратим. Вие казахте, няма да ни убие незабавно. Значи, вие казвате, че ГМО още ни убият в крайна сметка. Това е нещо изключително безотговорно. Няма доказателства, че ГМО продуктите ще ни убият. Единствените рискове са политически. Благодаря, госпожо Гърленг. Има коментари извън микрофон на госпожа Пиети Кайнен. Благодаря. Моля да обсъдите този въпрос двустранно. Малко се изненадвам, че поставяте под въпрос възможността хората да внасят възражения. В крайна сметка тук става дума за правомощията на депутатите, за правомощията на Европейския парламент. Ако нямахме право да подаваме изв... Е, възражения, е, тогава щяхме много да загубим. И е, това, че службата за безопасност на храните е изляза с положително становище, не означава, че продуктът е безопасен. Там има конфликти на интереси. Знаете какво стана с глифозата, колко много доказателства, научни доказателства има, колко е вреден глифозата и как тази информация редовно се потълва, потулва. Това просто е недопустимо. За какво служи да се даде авторизация за допускане на производство на такива продукти, които са резистентни на глифозат, при положение, че са излезли такива публикации за е, отрицателното въздействие на глифозата. Защо е, изобщо се стигна до е, тази информация? Защото селски стопани, пострадали от рак, са осъдили Монсанто, за да предостави тази информация. Монсанто е платила на най-големия специалист в кавички за глифозата. И в крайна сметка има публикации, че, се, че е канцерогенен глифозата. Обаче Монсанто плаща да се публикува друга информация. И Аз съм учен и мога да ви кажа какво е науката. Науката означава действителни проучвания. Щом има проучвания, които показват опасността на глифосата, това означава, че решението на ЕФСА е грешно. Не само, че е, е ендокринен нарушител глифозата, а е и канцерогенен и мутагенен. Така че е, има сериозни доказателства да се възрази срещу решението на службата за безопасност на храните. Освен това, имайте предвид, че в самата ЕФСА не са всички съгласни. Е, имало е 13 гласа против, когато е било дадено това одобрение не е допустимо да се допускат ГМО-та резистентни на глифозат, тъй като глифозатът е отрова. Моля ви да се придържате към отпуснатите ви две минути, за да може всички да се изкажат. Някой друг иска ли да се изкаже от депутатите? Госпожо Гростет, още веднъж винаги говорим по тези чувствителни теми за генетично модифицираните организми, обаче трябва да сме разумни. Благодарение на тях намерихме медицински продукти, без които няма да можем да а, се лекуваме и не трябва да забравяме това. И да не говорим, че трябва да се изхар... изхранват милиарди хора на планетата. Merci. Euh, quelqu'un d'autre? Някой друг? На френски. Давам думата на комисията. Благодаря. Госпожо председател, благодаря за това, че давате на комисията думата. С интерес изслушахме всички коментари. Нека съвсем накратко да представя основните елементи от проекта на нашето разрешително. Позволявам си да настоя на факта, че комисията е следвала процедурата. Тя е очертана в законодателството за ГМО. Настоявам на факта, освен това, че ЕФСА е направила обстойна оценка на риска, и е проучила евентуалното въздействие върху хората, животните, околната среда. Естествено, държавите членки имаха възможност да коментират оценката на риска. ЕФСА също отговори на тези коментари в едно становище. Освен това, ЕФСА изрази своето становище и по време на срещата на постоянния комитет във връзка с регламент 1829 от 2003 година, който е свързан с ГМО, храните и фуражите. Е, обществеността също коментира това становище. ЕФСА отговори и на тези коментари. Няма нови становища, които да оспорват положителното становище по отношение на този продукт. Съответно, комисията даде своето разрешение. Отново казвам, че това се прави във връзка с регламента, който повелява най-стрикни стандарти по отношение на защитата на здравето на, на хората, животните и съответно защитата на околната среда. На 27 януари беше прият този текст. Знаете, че няма становище за или против и ето защо комисията сега трябва да действа по отношение на научните елементи. ГМО комисията на ЕФСА е, използва конкретни доказателства и а, е, заключи, че всички 20 комбинации на тези царевични продукти не представляват а, е, заплаха ние разгледахме пете елемента, пете подкомбинации, освен това ЕФСА направи също подобно разглеждане, това го казвам в отговор на, това, което казахте, че не е имало достатъчно доказателства. Не, ЕФСА наистина се позовава на конкретни доказателства и информация. По отношение на това, което казахте във връзка с пестицидите, Нека да не забравяме, че Оторизирането на пестицидите е, се е, определя по силата на процедурата в съответното законодателство за пестицидите. И е съответно зависимост от одобрението или неодобрението на съответния пестицид, продуктите, които се пускат на пазара, трябва да отговарят на е, изискванията за максимални остатъци Например, продуктите, е, които се появяват е, следствие на един пестицид, трябва да отговарят на максималните остатъчни количества. Е, тази конкретна царевица се внася под формата на храни и фуражи. Тя не се отглежда в Европа. Това означава, че тези ГМО трябва да отговарят на максималните остатъчни лимити за съответния пестицид. Ако се променят тези е, лимити, е, съответно и ГМО продуктите ще трябва да отговарят на тези нива. Много е важно да се направи разлика между законодателството за ГМО и законодателството за пестицидите. Макар, че на практика, естествено, тези ГМО трябва да отговарят на тези е, изисквания за максимални остатъчни нива. Естествено, аз мога да отговоря и по-дълго на, на, на коментарите, които бяха направени от вас, но искам да почета още веднъж, че комисията е следвала процедурата до последната запетая и е много трудно да приема, че по някакъв начин ние сме надхвърлили своите правомощия, защото не сме. Ние следвахме всички стъпки. ЕВС е дала своето мотивирано, подробно мотивирано становище относно тази царевица и комисията е изпълнила своите правни задължения. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че разбирате защо имаме основания да дадем това разрешително въз основата на съответната научна информация. Всички бъдещи стъпки съответно са напълно законно издържане. Благодаря, казва председателката, така или иначе ще гласуваме утре и ще гласуваме в пленарна зала по време на първата пленарна сесия през април. Преминаваме нататък по дневния ред. Каква е следващата тема от дневния ред? Може би се случва нещо интересно. Още едно възражение. Става дума за Тритон X100. Давам думата веднага на госпожа Джули Гърлинг. Тя е докладчик. Благодаря. Това възражение е малко по-различно от предходното, защото то се основава на нашето право да възразим, а не само на основата на някакво желание да се каже нещо. Става дума за делегиран акт и ние като комисия трябва да разгледаме подобен акт и съответно да възразим, ако сметнем за добре. Аз възразявам точно тук по отношение на делегирания акт. Искам да подчертая, че като цяло, широката общественост смята, че е, всички вещества в е, съответния анекс е, са доста неприятни. Трябва да кажа обаче, че не става дума за, за качества на продукти, а как те се използват. Когато тези продукти се използват по предназначение те а, водят до а, съответните ползи. За какво става дума тук? Тук става дума за продукт, който деактивира вирусите, той прави лекарствата по-безопасни, има и други характеристики. Световната здравна организация а, препоръчва, че това вещество може да се използва в лекарства, насочени срещу диабета, срещу е, някои ракови заболявания, заболявания на кръвната плазма. Въобще списъка е много дълъг. Не смятам, че предложението на комисията по настоящем дава възможност да се заключи, че е, подобен продукт може да продължи да се използва. Освен това, е, ние е, не смятаме, че има конкретни основания да продължи да се използва този продукт е, в е, сектора на медицината и някои други науки. Освен това, сроковете. Е, колегите могат да кажат, че може да има дълъг период е, за използване на този продукт, но максималният срок едва ли е 12 години. 12 години не отчитат лекарствения жизнен цикъл. Някои продукти и някои лекарства могат да имат период на клинични изпитания, който да продължава 15 години. Аз искам съответно да задам някои въпроси, свързани с изготвянето на конкретни жизнеспособни продукти. В моята резолюция в подточка F се говори за вещества, които се използват в лекарствени продукти, а не в производството на лекарствени продукти. Съответно, има изключение по отношение на някои следи от съответното вещество. Нелогично е да има изключение само за някои елементи. Имам и други притеснения, например комисията не разглежда аспектите свързани с замърсяването от страна на фармацевтични продукти, освен това, факта, че комисията отделно а, авторизира използването на Тритон X100, а, този факт трябва да бъде а, поставен под въпрос. А, Не Мисля, че е, дори да се отървем от част от европейската индустрия, ние ще продължим да използваме тези продукти. В заключение, мисля, че е, комисията е, не отговаря на нашите изисквания, предложението е несъразмерно и не изпълнява изискванията по РИЧ. Имам възражение е, и относно 11 други продукта. Между другото, комисията реши да комбинира всички вещества е, и е, ние възразихме, знаете, за едно предложение свързано с кофеина. Там също имаше едно включване на едно място на много вещества. Очаквам с нетърпение да чуя сега какво ще ни кажат колегите. Преминаваме към депутатите. Първо докладчите в сянка. Първо госпожа Гростет. Благодаря, госпожа председател. Изказвам се от името на господин Малово, който не можа да присъства на днешното заседание. Бих желал да покажа на своите колеги, че нямам възражение срещу възражденията. Ето това тук възражение ми се струва разумно. Ето, ако поставим в списъка на 14-то приложение на регламента РИЧ материали от семейството на Тритона Хикс 100, за мен това е неразумно решение. Госпожа Гърлинг много добре обясни нещата. Той се използва в производството на медицински продукти, медикаменти и средства, за да дезактивира вируси. Той се авторизира от Европейската агенция за медикаментите. И ако включим този списък в а, а, списъка за авторизация по РИЧ, това означава, че тази субстанция а, няма да повлияе на други области но ще се отрази много на фармацевтиката. Това е вещество, което ще бъде поставено в условия, при които неговото използване подлежи на специално разрешително по, за конкретен период. Нещо, което ще се отрази много зле. Е, Цикъл на разработване на медикаменти или на медицински оборудване е много дълъг. Няма яснота и това, че не е сигурно дали ще бъде подновено при всяко следващо искане разрешителното за използване на Тритон Хикс 100, поставя пред риск самата разработка на медикаменти. И така, да се затрудни приложението на продукти, които са от огромно значение за изработването на медикаменти, е, от, е, е с отрицателно въздействие за потребителите. Благодаря. Господин Бог. Благодаря, госпожо председател. Ето, е, когато най-сетне е, е, има. Е, стигнахме до правилното възражение е, и включването на Тритон Хикста в е, приложение 14. Искам да кажа, че, това се, че той се използва в биофармацевтичната област, клиничната фармацевтика и, е, както бе спомената от госпожа Гърлинг в важни области. Обаче това е ендокринен дисруптор. Това всъщност е доста сериозен техничен химикал и за това заслужава да бъде включен в приложение 14. Използването му може да повлияе отрицателно на околната среда. И е, комисията има ясни правила за ендокринните нарушители. Предложението на комисията е да се включат 12 нови вещества, е, които са сериозно безпокояващи в приложение 14 и там се твърди, че тяхното, разрешителното за тяхното ползване трябва да е с определен период. Всъщност не се забранява използването им, но се е, и, и, е, а, позволява само когато има разрешително. Ако бъде одобрено това подадено възражение, всъщност ще се повлияе на всичките 12 вещества, които е предложено да се включат в регламент 14, на, в приложение 14. Няма причина да се блокира въвеждането на всички тези 12 вещества, за да се постигне ненужно на практика удължаване на сегашния правен режим само за едно от тях. Така че групата на социалистите и демократите застава против това предложение. Госпожа Ривази иска думата. Иска ли някой друг да се изкаже по тази тема? Ако никой не иска да се изкаже, закривам списъка на изказванията и а, давам думата на госпожа Ривази. Имате вече думата наистина. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласна с колегата Пок трябва да видим за какво става дума. Комисията, която поздравявам, иска да включи 12 вещества в 14 приложение на РИЧ. Това са вещества, които са изключително безпокояващи и се предвижда те да бъдат забранени на европейския пазар. В тях се включват 4 фталата. Предложението на госпожа Гърлин, ако се приеме, 12-те вещества няма да се забранят. Защо? За тези вещества има една фирма, която продава този тритон Хикс 100. И тази... Е, и не става дума само за тритона, а за начина по който той се разпада на катероктифенол, е, който е, е докринен нарушител и който е едно от 12 вещества, засегнати от е, това възражение. И така, ако вземем предвид предложението на госпожа Галин, тези цели 12 вещества, които са изключително вредни, няма да бъдат забранени. Добре, този антивирусен препарат е важен за фармацията. Отлично, щом е важен, тази фирма може да продължи да си продава тритона. 24 месеца е срокът от тук до крайната възможност лабораториите да подготвят документация за искане на авторизация да използват тритон 10-100. И не е допустимо, за да се защитава търговията на една фирмичка, да се а, слагат пречки пред елиминирането от европейския пазар на 12 изключително вредни вещества, включително и продуктът на разпада на този тритон х 100. Заради един продукт вие искате да сложите, да попречите на забраната на 12 вредни вещества, изключително вредни за хората. Не мога да разбера как си мислите, че това е допустимо. Благодаря. Давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател в отговор на аргументите изложени от госпожа Гърлинг в нейната проекто-резолюция, нека първо да спомена, че тук не става дума за акт по делегация, а регламент, който да се приеме с регулаторен парламентарен контрол. И за разлика от това, което госпожа Гърлин каза, разрешителните всъщност са свързани с е, свойствата на тези вещества и когато се взема решение е, как да се включат вещества в приложение 14, се взема предвид именно този принцип. Това са правилата на директивата РИЧ. А когато се разглеждат рисковете, комисията взема решение дали или не да даде разрешително. Кандидатстващите са длъжни да демонстрират или че са способни да контролират риска, или че ползите са толкова големи, че надхвърлят опасностите. Що се отнася до това, че вещества, присъстващи в медицински продукти, получават право на изключение, има се предвид, че при тритон Хикс 100 а, има вещества, които могат да останат след производството на продукти. И е, е, изключенията са за веществата в медицинските продукти, а не за остатъчните вещества от процедурата на производството. Подобни мерки се прилагат за други материали, използвани в фармацията, различни разтворители, да кажем, и те също са е, под процедура на разрешителни за няколко такива, химик... Е, няколко такива вещества са дадени разрешителни за използване в определени контексти. Необходимо е, е нещо, което показва, че фармацевтичната промишленост е напълно способна да подава кандидатури за такива разрешителни и да ги обосновава. Комисията е взема предвид споменатите 12 години от госпожа Гърлин. Това всъщност е горния прак. Комисията за економически и социален анализ а, взем, взема позиция тук. възможно е да се даде разрешително с периоди на преразглеждане по-дълги от 12 години и комисията има специална процедура за такива ситуации и в този случай производството на лекарствени продукти е включено като пример за ситуация, при която може да е подходящо да се даде по-дълъг срок. Що се отнася до разрешителните? Нека да ви коригирам. Изглежда не, а, погрешно а, разбирате нещата, защото те могат да се преразглеждат, но техният срок на действие не е ограничен в времето. Аргументът за несигурността и липсата на предвидимост, споменат от госпожа Гростет, е аргумент, който чуваме непрекъснато от всички фирми, от всички отрасти, които трябва да искат разрешителни. И този аргумент е валиден, но комисията прави големи усилия, за да увеличи предвидимостта е, започвайки кампания за информиране за новите правила за дадени вещества много години преди тези правила да бъдат въведени и се полагат сериозни усилия, за да може да се гарантира приложението на сроковете за преразглеждане. Затова смятаме, че цялостната ситуация, свързана с предвидимостта и несигурността, се е подобрила и както бе споменато по-рано, фармацевтичната промишленост вече е искала неколкократно възражение за други продукти в подобна ситуация и способна да го направи. Що се отнася до възможностите за управление на риска, те се предвиждат именно за този отрасъл, там където управлението на риска е въведено от немските власти – обаче те не са имали предвид тази конкретна употреба на веществото, защото то не е било декларирано за такава употреба. Впоследствие, след допълнително допитване до обществеността, е, получихме информация и за тази употреба, разгледахме всички аргументи, представени от промишлеността и стигнахме до извода, че поради множеството други начини на потреба на веществото, където разрешителното е, искането да има разрешителни е достатъчно основателно, няма причина това да се забрани за фармацията, защото този тип изключения са изключително редки в, в директивата РИЧ. И така, ако направим такава оценка на управлението на риска, най-вероятно ще стигнем до точно същата позиция, на която сме и днес. И накрая последен коментар, показан от госпожа Ривази. Не е само една фирмата, която използва това вещество. Всъщност има много. но смятаме, че е възможно и в този случай те да получат разрешителни да работят с веществото и ползите от това вещество за деактивацията на вирусите са изключително сериозен аргумент, който със сигурност ще бъде взет предвид, когато се взема решение дали или не да се даде авторизация и какъв да е срока на преразглеждането. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, за това приключваме обсъждането по тази тема. Ще гласуваме по темата утре. Our next item is, of course, LULUCF. We have the consideration of the draft report. Преминаваме към следващата тема за надползването и горите, разглеждане на проект доклад. Готови сме да започнем разговора. Господин Ленс е тук. Заповядайте да представите проекто доклада. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност днес да представя доклада си, свързан с земеползването, промяна в земеползването и в горското стопанство, така нареченият Лулусиев. Като тук има връзка и с споразумението от Париж. В Париж бяха приети много амбициозни цели. отрешаващо значение тези цели да бъдат ам, приведени в изпълнение и във всички останали области, защото, що се отнася до Лулусиев, тук става въпрос за земеползването и горското стопанство. Трябва да следим за това Европейския съюз да има водеща роля, що се отнася до опазването на климата и активно да действаме в тази насока. Освен това е важно, що се отнася до земеползването и горското стопанство, да продължим в същия дух. Сектора на земеползването и горското стопанство е изправен пред редица предизвикателства, що се отнася до качествените и количествените стандарти. като говорим тук и за производство на хранителни продукти, и за производство на дървесина, и е необходимо ам, да има положително въздействие и върху печалбите, и върху околната среда. Крие се много голям потенциал за поемането и съхраняването на въглероден двуокис в този сектор и Както знаем, този сектор е една от първите жертви на измененията в климата, на чието въздействие се усеща много чувствително. общото ниво на емисиите, които ще бъдат поети от сектора, са в размер на 9% и за това е необходимо да се оцени значението на сектора, що се отнася до поемането на въглеродни емисии. Има и друго предложение, свързано с ОСИЕФ, което предлага и друг важен инструмент. Той трябва да се използва, но при изпълнение на определени условия, т.е. да има заслуги. Държавите членки са поели задължение – съгласно Киото протокола да изпълнят определени цели и една от тях е да няма дебити. Тази цел трябва да бъде приведена в изпълнение и да се влее в политиката за климата и енергетиката и да въжи до 2300 година. Уст Устойчивото горско стопанство също е много важно а, да се а, инвестира в а, залесяване на площи, които ще допринесат за активното лавяне и съхраняване на въглероден двуокис, да се използват альтернативни продукти които не винаги са свързани с земеползването и горското стопанство. Трябва да се има предвид, че горските масива в Европа са много различни. Климатичните промени имат различно въздействие върху горския потенциал. Има и някои нагледни примери, разбира се, в тази връзка. Някои изменения съм включил в доклада си. Говорим за горската референтна стойност, по какъв начин да се изчислява. Нов срок съм предложил от 2000 до 2020 година. Комисията предложи 1990 до 2009 аз предлагам да се започне от втората част на периода, отразен в протокола от е, Киото, за да, защото и този период е по-близък до сегашното състояние на нещата и ще е по-лесен за изпълнение. Що се относи до референтната стойност, да се използва тристепенен модел. Ролята на комисията – да бъде подсилена и комисията да може да се обединява или да постига съгласие с държавите членки, що се отнася до самото изпълнение. На второ място горското стопанство, управление на горските масиви. 3,5% е това, на който се предвижда. Трябва да се види колко кредити и дебити ще бъдат а, изсумирани, изчислени и необходимо е да се вземе предвид, че за държавите членки е хубаво да се предвиди по-висока степен на гъвкавост, за това този е, таван съм го увеличил двойно, за да има повече гъвкавост за страни като Финландия. Относно залесяването, кредитите и дебитите трябва да се гарантират за 20 години и само ако има някакви основания да се предвидят изключения, свързани с удължаване на срока до 30 години. Международните спогодби трябва да бъдат взети предвид и Европейския съюз в никакъв случай не трябва да отстъпва от амбициозните си цели. Това са основните неща, които исках да ви представя. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря и на останалите колеги. Радвам се и за сътрудничеството ми с колегите от АГРЕ, ИТРЕ и ДЕВЕ. Ще се опитам в хода на консултациите да а, взема предвид и предложенията, които ще бъдат направени. Благодаря, господин Линс. Нека да чуем какво има да кажат докладчиците в Сянка. Може ли първо да попитам колко дълго мога да се изказвам преди да прекрача времето си? На този етап може да се изкажете достатъчно дълго. Не трябва да поочертаваме колко важна е ролята на Лулусиев и на регламента, свързан с правене с измененията в климата. Имаме много важна възможност тук да дадем своя принос за справяне с измененията в климата. Ноберт Линс е докладчик, който се справя отлично като за начало. Много полезни се оказаха нашите разговори в хода на първата фаза на срещите с докладчиците в Сянка. От гледна точка на ЕСИД, едно от нещата, които са важни за нас и трябва да се постигнат чрез Лолосиев, е да се избегнат случаите, в които ще а, се стигне до недобро отчитане. Ние имаме нужда от едно висококачествено и точно е, отчитане. На следващо място начините на измерване. Робърт каза, че има предложение от комисията и той предлага различна времева рамка в своето предложение. Ние не искаме не искаме да се преминава отвъд 2009 година. Смятаме, че това, което предлага комисията е правилно. Ако отидем отвъд 2009, може би ще има проблем. През 2009 година беше въведена и директивата за ВИ. Нещата тогава се промениха, затова не е удачно, според нас, не е удачно да а, отидем отвъд 2009 година. Този период е избран нарочно от комисията до 2009 година, защото там е и а, крайната дата за м, отчетния период. След това нещата се промениха. А, от гледна точка на СИД, както казах, ние ще държим на този срок, а, зададен от комисията. От гледна точка на СИД искаме в законодателството за ЛОЛОСИЕВ да се заложи на устойчивото производство на дървесни материали. Ето, виждате тук един дървесен продукт, който може да измести бетона, може да се използва в строителния сектор и в Европа, и в, в света в следващите 5 до 10 години. В Германия и Австрия се произвеждат най-вече тези продукти и миналата година се отбеляза 25% увеличение в продажбите. Това е продуктът на бъдещето и законодателството по ЛУЛУСИЕВ трябва да изготви такива стимули за производството на устойчиви дървесни продукти, които се използват в строителството, като този и други. И те да се... Ам, използва като заместител на стоманобетоновите продукти, които са много енергоемки и водят до замърсяване на околната среда. Да се надяваме, че е, чрез законодателство по ЛСЕФ ще се постигне възможно най-много. Ще има много широко обхватен дебат по темата за ЛСЕФ. Комисията предлага прак от 3,5%, таван от 3,5%. Господин Линс предлага 7%. Ние предпочитаме делът предложен от комисията. Ние искаме да има стабилна отчетност и в тази връзка тези 3,5% или тези 7%, независимо, независимо какъв е този дял. Не става въпрос да се диктуват някакви политики на отделните държави членки. Не става въпрос да се каже на Финландия или на Латвия или на Австрия или на някоя друга държава членка каква трябва да е тяхната политика, какво е, това, което искаме да кажем е, че искаме да има единна система за отчетност, която да обхваща всички държави членки и да се използва навсякъде в рамките на Европейския съюз. Не смятам, че Финландия има от какво да се срамува. Точно обратното. Те а, също имат и прекрасни инициативи. Нека да видим а, какво е тяхното обяснение, защото те са в а, другата част на скалата, а не са в тази част, в която. А, се поставят средните стойности на Европейския съюз. Има е, страни, които са в, друга, в другата част на скалата, като Малта, където въобще няма е, сечене на гори, защото няма горски масиви, за разлика от други страни, в които има големи горски запаси. Няма от какво да се опасявам, когато говорим за стабилна отчетна система. Нещо друго, свързано с регламента за споделяне на усилията. СИД иска да внесе изменение по в което е свързано с, подаване на информация за регламентираното управление на ам, влажните на мокрите или влажните площи. Не трябва да забравяме, че не само традиционните горски видове улавят въглероден волокис, дори и торфищата са смятани за а, източници, които лавят много по-големи количества въглероден двуокис. Там, където са нанесени щети върху околната среда, трябва да бъдат а, възстановени горските масиви, трябва да бъдат възстановени торфищата, там където са пресушени. тази връзка законодателството по Лолосиев трябва да съди за това в бъдеще такива неща да не се случват и да не се унищожават естествени уловители на вредни емисии. госпожа Вишневска не е тук. Господин Пика. Госпожа Вишневска не можа да дойде, за това изпрати няколко коментари, свързани с доклада по Люлюсиев. Благодаря на господин Линс за неговия проекто доклад. Той е отправен в правилната посока въпреки че има един или два елемента, които трябва да бъдат подсилени и трябва да се навлезе в по-големи подробности. Един от първите коментари е свързан с различните категории, съставляващи ЗПЗГС. Разбираме, че всичко е отразено в регламента, но трябва да видим нещата в по-големи подробности относно референтните стойности, отчетността и така нататък. Всички тези елементи ще останат в правомощията на държавите членки и няма да има възможност за намеса, най-вече, що се отнася до разделянето, разпределянето на правомощията. Има процент, който беше посочен и дали трябва да бъде увеличен или не. Ако се придържаме към процента посочен в предложението, това ще доведе до правилно управление на горските масиви и не знам дали обаче това ще е в духа на Парижкото споразумение. Надявам се, че вие ще можете да вземете предвид коментарите на госпожа Вишневска, която тя ми изпрати от своя име. Господин Торвалц. Благодаря, госпожо председател. На немски. Искам да помоля преводачите за извинение, но ще се опитам да говоря на немски. Нито английския, нито немския са ми роден език. Искам да благодаря на колегата Линс. Е, говорим за една тема, която е от технически характер и ако не внимаваме, може да се стигне до нередности, които да се отразят на Um, I'm happy that the draft report emphasizes the role of management practice. Може да стигне до там, че да се изгубим в гората като Хензел и Гретел. CF sector. But just in this very question... тук става въпроси за нещо друго. При какви условия, до каква степен ще бъдат взети предвид горските масиви? Споделянето на усилията а, отразява Лулусиев като страничен елемент. Кой ще плати, когато обаче а, се стигне до проблеми в сектора на споделянето на усилията и в сектора на а, търгуването на емисиите. Този баланс е за сега неустойчив. При нас хората смятат, че Европейския съюз по този въпрос отново може да загуби да загуби а, от своите позиции. Относно тавана в размер на 3,5%, колегата Линс предложи да се увеличи на 7%. Това може да е един начин да се справим с проблема, но трябва да видим откъде идват тези 3,5%. Ние попитахме комисията, попитахме различните институции и а, няма ясен въпрос, няма ясен отговор по този въпрос. Тези 3,5% са взети от законодателство за местообитанията и това ми се струва, че не е много удачен вариант. Устойчивото управление на горите, това е важен елемент, който представлява инвестиция в бъдещето. Когато говорим за CLT и ам, за производство на дървесина, а, това са теми, по които с докладчика сме на едно мнение. We need to spread the practices, the good practices in, in, in management. Има добри а, практики в горското стопанство в някои части от Европа и а, Линс каза също а, нещо по този въпрос и опазването на горите е нещо добро. Управлението на горите е действие, което трябва да се привежда в изпълнение на национално ниво. Това е отразено в предложението и ние го одобряваме. Имаме някои проблеми, свързани с нивата на референтните стойности. Ако погледнем малко назад в историята, ще видим, че референтната стойност за Финландия е взета за периода, в който в Финландия производство, отпечатването на вестници е намаляло значително за период от 90 до 2009 година. През 2009 имаше криза, през 2005 също настъпиха промени, които а, трябва да бъдат отразени при изчисляването на референтните стойности. Ние смятаме, че е необходимо да има ясно определение на понятията. Not what's happening in society. Uh, but in general, I think we have a good... Да има ясна дефиниция за определението на поглътителите. В Баден-Баден има имаше среща на Г-20 и Европейския съюз се оказва, че оснощ е основният играч на а, световната сцена а, и ако не поемем достатъчно отговорност, може да не изпълним програмата за управлението на горите – и тогава ще получим нови съобщения в Твитър от господин Трамп. Това е което исках да кажа. Uh, Всъщност, откровено казано, не разбрах uh, защо казахте, че ще говорите на немски. След това минахте на английски. Ако това беше шега, аз не я разбрах. Така или иначе дадох ви достатъчно време, господин Фланаган. Е, е, Благодаря. Извинявам се, бях на заседание на Комисията по селско стопанство и не мислех, че ще започнете толкова рано. От гледна точка на депутатите, трябва да кажа, че е, ние Представяме тези идеи сред фермерите в Република Ирландия, въобще сред широката общественост. Голямото мнозинство от хората смята, че трябва да направим нещо за парниковите газове, за измененията в климата. Само, че основното притеснение е, че ще стигнем до там, в Ирландия, че торфищата, хълмовете и така наречената лоша земя, макар че тя за мен е много красива, ще се покрият с дървета, за да може южната част на страната да продължи да действа с земеделието както и е угодно. Тя едва ли ще реши проблемите на моята страна, но така или иначе трябва да го кажа. Лошото тук е, че можем да говорим много дълго за това дали фермерите могат да служат като поглътител на въглерод или не. В моята страна някои политики просто прогонват хората. Е, акър след акър, хектар след хектар се засяват дървета, засаждат се, но това не води до нищо. По отношение на торфищата, влажните зони, включването им, е, аз е, съм съгласен, че те трябва да се включат, само че не ми харесва идеята това да става задължително. Всъщност, държавите членки би трябвало да решават. Защо казвам това? Защото ако нещо се превърне в задължение, политиците винаги ще крещят, че ги задължават и съответно няма да направят онова, което трябва да се направи. Така става обикновено. Затова бих искал да има клауза за неучастие, ако може. Естествено, мисля, че трябва да се направи нещо по този въпрос. Аз съм от е, район, в който а, е, ние режем торф. А, е, а, това е въобще една традиция. А, тя е свързана с пикник. Всъщност вече няма пикници, защото стана много скъпо. Но така или иначе режем торфа и го носим в къщи след това. Тези места, аз съм съгласен с вас, са безценни. Но какво да кажем за хората, които е, си е, отопляват домовете с е, торф? От една страна им казваме, торфа е безценно, от друга страна обаче махнете се от тази земя. Или пък е, останете, но няма да може да си топлите къщите с торф. Нещо трябва да направим. Трябва да свържем по някакъв начин идеята, че нещо е безценно а, е, с идеята, че хората не трябва да оставят без а, е, стотинки в джобовете си. Защото може и да има конкретни мерки, но ако хората няма какво да ядат, няма никакъв смисъл от тях. Благодаря за това, че ме изслушахте. Господин Явор има думата. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на господин Линц за доклада. Когато говорим за ЗПЗГС и регламента, не трябва да забравяме, че става дума за един по-голям пакет и ние имаме ангажименти по силата на споразумението от Париж. Имаме цели на Европейския съюз за дългосрочна декарбонизация до 2025 година, така че ЗПЗ ГС не е цел сама по себе си. Тя е част от решението. Ето защо трябва да видим дали регламента за ЗПЗ ГС в крайна сметка ще допринесе за постигането на целите. На следващо място трябва да видим дали регламента за ЗПЗГС е, е свързан само с околната среда. Защото има и много други въпроси, свързани с опазването на околната среда, биоразнообразието. Тези въпроси са тясно свързани с селскостопанската дейност, в торфищата на последно място те бяха споменати, в горите. В тази връзка искам да кажа, че първоначалното предложение на комисията от юли 2016 година вероятно не демонстрира необходимата категоричност. Казвам необходима, защото наистина трябва да постигнем нашите екологични европейски цели – Виждам положителното, естествено, в доклада на господин Линц, но мисля, че все още има възможност за подобрение в доклада. И трябва да станем по-ефикасни. Каква трябва да е първата стъпка? Би следвало да добавим дългосрочната перспектива в доклада не трябва да говорим само за 2300 година, а чак е, до 2050. Би трябвало да се простира нашия хоризонт. Господин Бренан говори за референтно ниво 2009 година, до 2009 година. Мисля, че това е нещо добро. То отразява емисиите в сектора на горското стопанство. Не съм съгласен с предложението на докладчика да променим срока периода 2000 до 2012 година. Гъвкавостта по отношение на секторите извън на аз съм докладчик в комисията ИТРЕ по е, този регламент. Е, много работя по този въпрос и има някои проблеми, даже редица проблеми, свързани с механизма за гъвкавост. Мисля, че той трябва да бъде преосмислен и трябва да се намери точния компромис. Разбирам, че комисията иска да подобри отчетността, но би следвало да отидем още по-далеч. Категориите по ЗПЗГС трябва да бъдат включени по един прозрачен и честен начин в системата на отчитане и трябва да отчитаме така наречения принцип на, на нетно отчитане, нетно счетоводство. И накрая по отношение на биомасата, емисиите от биоенергетиката, те трябва да бъдат взети предвид много е важно да не се изпуска от поглед е, биоразнообразието и използването и последиците от използването на биоенергия. Аз ще изпратя естествено своите изменения в писмена форма. Благодаря на докладчика. Благодаря последния докладчик в сянка, госпожа Еви. Благодаря. Бих искала да поздравя докладчика за положените усилия. Нека да повторя казаното от господин Явор. Ако погледнем пакета, в който се казва, че трябва да имаме 40% намаляване на парниковите газове в Европа до 2030 година, тук е, няма конкретна цел за е, увеличаване на отвеждането на въглерода в е, земните недра. И по никакъв начин не се стремим към тази прословута нула. Комисията не проявява кой знае каква амбициозност. Целият сектор на ЗПЗГС вече направи много за намаляването на емисиите на въглероден двуокис. Говорим за 150 милиона до 2300 година. След 2300 година обаче мисля, че ще вървим само надолу. И когато говорим за намаляване на потенциала за поглъщане, ние трябва да предвидим и някакви съпъстващи мерки. Трябва да вземем предвид биомасата, биоенергията. Мисля, че трябва да има задължителни цели за 2300, 2400 и 2050 година. И би следвало да има, освен това, ясни стратегически насоки за сектора на ЗПЗГС. Ако ще правим някакъв преглед, то аз вярвам, че целите за ЗПЗ ГС би трябвало да бъдат направени по-категорични. Особено, що се отнася до измерението гъвкавост и споделянето на усилията. Прилагането на механизма за гъвкавост има за цел да намали а, емисиите до 38% до 2030 година. Първоначалната цел беше 40%. Мисля, че е на лице е риска да не постигнем очертаните цели. Аз мисля, че би трябвало да изключим механизма за гъвкавост, що се отнася до споделянето на усилията. По-добре е да имаме по-категорични правила. Е, съответно, квотите трябва да бъдат е, достъпни за продажба само за тези държави членки, които не са използвали механизма за споделянето на усилията и гъвкавост. В противен случай би било много лошо и даже доста притеснително за държавите членки. Искам да се присъединя към призивите за единна система за отчет за всички сектори. Е, тук е, искам да повторя и казаното във връзка с референтните периоди. Регламента за ЗПЗГС следва да бъде подложен и на оценка на въздействието. И трябва да се види дали наистина се изпълняват жалоните, свързани с биоразнообразието. При никакви обстоятелства не би трябвало онова, което залагаме тук, да подкопае нашите цели за опазване на биоразнообразието. И накрая, много е важно да укрепим устойчивия характер на биомасата с цел използване с цел създаване на биоенергия. Нека да не забравяме, че искаме да а, спестим ресурси и както каза господин Бранан, колкото е възможно по-бързо трябва да преминем към природни ресурси. Например, ако преминем изцяло към дървесина в строителството на сгради, ще има много ползи. Не на последно място за емисиите на въглероден двуокис. Благодаря. Сега има списък с други колеги, които са се записали и ако никой друг не иска да се присъедини, аз ще затворя списъка. Първи оратор е господин Лизе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Робърт Линс за неговият проекто доклад. Той ще представлява много добра основа за по-нататъчните ни действия тук в комисията. На три неща ще се спра. Първо, горското стопанство играе много важна роля що се отнася до опазването на климата. И в дългосрочен план трябва да можем да постигнем целите, свързани с климата и а, тази цел от 1,5 до 2 градуса. Устойчивото горско стопанство е много важно за климата. Понякога не звучи и логично, но Торвалд ам, една добре управлявана гора е от полза и за справяне с ам, измененията в климата. Не трябва да се отразява на хартия нещо, което не може да бъде изпълнено на практика. Трябва много внимателно да видим как ще се състави метода за изчисленията и да се знае точно какво ще се случи през следващите години, защото това не е много лесно, що се отнася до горите. В други сектори не трябва да се пренебрегват целите, свързани с климата като фокуса се постави върху а, горското стопанство. Няма гъвкавост, що се отнася до а, съгласието постигнато между Европейския парламент и а, съвета. Няма вече съвместно изпълнение. Няма как това да се числи по отношение на Лолусиев. Съществува опасност от е, изтичане на въглероден е, двуокис. Говори се за тяло 43%, няма никаква гъвкавост. Е, само 30% е делът на споделените усилия внедрена е тази гъвкавост по отношение на Лулусиев и може би накрая ще е необходим и компромис. Не съм против като цяло, но гъвкавостта не трябва да бъде разширявана, защото това няма да е справедливо към сектора на търговия с емисии ако няма гъвкавост, може да се стигне до изтича на, на въглероден двуокис, така че гъвкавостта по отношение с отделянето на усилията не трябва да е по-голяма от тази, която е предвидена за другите сходни сектори. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Гростет. Благодаря. Съвсем накратко много неща вече бяха казани. Темата е изключително важна. Тя е свързана и с поразумението от Париж. Нека да разгледаме по-отблизо правилата за отчитане на емисиите, да разгледаме по-отблизо усилията с цел да имаме устойчиво управление на горите. Въобще трябва да видим доколко разпоредбите са екологично издържани. Казва се, че има нужда от повече подробности по отношение на горското стопанство. Комисията говори за референтни нива, говори за това, че трябва да се знае колко се изсича, колко се засажда и така нататък. По отношение на избора обаче, комисията има пълни правомощия и мисля, че това малко излиза извън рамките на съразмерността. По отношение на референтния период 2009 до 2020. Това означава, че горското стопанство няма как да стане по-интензивно. Може би ще е трудно за участниците в отрасала може би референтният период трябва да бъде определен малко по-гъвкаво, да не бъде определен веднъж за винаги или да бъде променен още сега. се е изключително важен като сектор, точно както транспорта, селското стопанство и кой ли още не е отрасъл. Хората в селското стопанство, например, знаят, че трябва да положат много усилия. Не би следвало да санкционираме, защото основната цел на сълското стопанство е да произвежда храни за хората. Основната цел на сълското стопанство не е да се справя с измененията в климата. Аз подкрепям до известна степен виждането на господин Линц и мисля, че той ще успее да намери точното равновесие, защото е необходимо да търсим наистина равновесие. Следващия оратор госпожа Схрайер Пьерик. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ook dank aan... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашия докладчик Линс за добрия доклад, който е балансиран. В Нидерландия искаме да се запази гъвкавостта, що се отнася до регламента за ЛУСИЕФ и регламента за споделянето на усилията. Кредит, кредитите ще доведат до положителни е, стимули е, в горския сектор. Е, необходимо е да се полагат усили в други сектори. Трябва да се даде положителен импулс на вече съществуващите гори и те да се използват по предназначение, като се зачита биоразнообразието. Европейското земеделие е изправено пред все повече нужда от храни, но от друга страна и а, а, Говорим за намаляване на вредните емисии. Много е важно да се запазят а, и чисти почвите. И това не трябва да се забравя. Същото се отнася и до горското стопанство. Използва се дървесина за а, строителство за строителния сектор, Германия използва а, дървесина а, в строителния сектор. А, горското стопанство не представлява заплаха за климата, е част от решението за справяне с измененията в климата. И накрая – е, уеднаквените правила за отчетност могат само да доведат до постигането на голям успех. Благодаря, госпожа Юзо. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми нека и аз да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Ще коментирам няколко от аспектите в доклада. Е, разглеждаме същевременно с този доклад и разпоредбите, регламента, свързан с поделянето на усилията. Имам един въпрос към комисията. Ако вземем предвид е, предложението за споделяне на усилията, ще видим, че има много изменения, които предвиждат да има 280 милиона тона въглероден еквивалент. Тази цифра се използва за изчисляване на поглъщането. Това е доста. Има даже изменения, които искат е, повече. Има и други, които искат по-малко. Искам да попитам дали комисията смята, че трябва тази цифра да бъде променена. Не трябва ли тя да се увеличи? Когато става дума за възможностите за гъвкавост по отношение на изчисленията, трябва да кажа следното. По-настоящем, ако се вземе баланса за периода до 2026 година, значи 2021 до 2026, баланса може да се прехвърли след това за следващия 5 годишен период до 2031 година. Бихме искали да попитаме дали този инструмент в крайна сметка е издържан, защото формулите са изключително сложни. Мисля, че би трябвало, освен това, да вземем предвид и прахосването на дървесина от страна на дървообработващата индустрия. А когато става дума за емисиите от а, някакви природни бедствия, чуде се дали тук определението е правило, ако погледнем сметките, цифрите по приложение 6, също трябва да попитам дали това са точните цифри. Това ли е правилният начин да се изчислят тези природни бедствия? стандартите трябва да са такива, че да могат да се изпълняват. Говоря за стандартите за отчитане, защото иначе просто ще е, имаме нещо изключително сложно за изпълнение и ще трябва да разговаряме допълнително на по-късен етап. Това са моите бележки. Благодаря и последния оратор в моя списък, господин Дантан. Благодаря. Позволете ми и аз да благодаря на Норберт Линц за положените усилия по това досие. Аз съм съгласен с голяма част от неговите предложения, особено що се отнася до субсидиарността, определенето на референтния период. Съгласен съм и с текстовете относно гъвковостта за селското стопанство. Що се отнася до националните референтни периоди, Франсуаз Гростък каза много добре. И аз имам съмнение относно нивото, историческите нива. Защото ми се струва, че има два недостатъка относно и спрямо Парижкото споразумение. На първо място историческите референтни периоди биха санкционирали по някакъв начин, но не за държави членки, които имат устойчиви системи за управление на горите. Европейския съюз няма правомощия в а, сферата на горите. И мисля, че това ще послужи за обезкуражаване на държавите членки. Освен това, това представлява риск и във връзка с други политики, които сме предприели на ниво Европейски съюз. Тук трябва да спомена биомасата за производството на биоенергия. Знаете, че точно тази стратегия е много важна с цел диверсификацията на, на доставките. Парламента много говори за кръгова економика, но би трябвало да сме последователни Колегите вече много красноречиво казаха, че дървесината е благороден материал, що се отнася до поглъщането на въглерод. Говори се за използване на дървесина в строителството, за насърчаване на, използването на дървесина в строителството и в същото време искате да накажете производителите. Много е важно да има устойчиво управление на горите в рамките на 4-5 поколения. Това в зависимост от вида дървета, естествено. Националните референтни периоди трябва да вземат предвид съществуващите системи за управление на горите, а не някакъв вид исторически е, референтни периоди. Господин Турвалц, моля ви много накратко, господин Турвалц, тъй като вие говорихте вече. Е, Просто исках да кажа, че разгледахме регламент 525 от 2013 година, който определя как да се изчислят референтните прагове и е необходимо различно решение, ново, в сравнение с това, което се предлага от комисията. Давам думата на господин Верхайм от комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това разглеждане на проекта доклада, изключително конструктивна и балансирана дискусия. Нека само да ви припомня, че това, което предложи комисията миналата година за земеползването и горите, е надграждане над нещо, което вече е обсъждано в парламента през 2011 година. Става дума за първото решение в тази област и там се взеха ангажиментите по протокола от Киото и се въведоха те във вътрешното право. Работим с държавите членки по приложението на това решение. Държавите членки добре прилагат тези правила за отчитане, вземайки предвид настоящия период по Киото. Важно е предложението, е, това, че не се въвеждат нови задължения за отделните селски стопани или собственици на гори. Друго нещо във връзка с заключението на Европейския съвет от 2014 е, година там се взе предвид за ниския потенциал за справяне с, не, с емисии различни от въглероден двуокис и селското стопанство. Тоест, вземаме предвид, че монетата има две страни. Има и емисии от селското стопанство, които не са въглероден и Има и е, възможности за стимули, за да се вземат предвид положителните аспекти на ситуацията е именно подобряването на улавянето на въглероден двуокис и в селското стопанство и в други дейности. Продължаваме да се съсредоточаваме върху отчетността в тази област. Тоест, да е ясно какво е включено в задълженията на държавите членки за отчетност и строгото прилагане на правилата за отчетност. Тези правила за отчетност не са спуснати от някъде. Те са основани на протокола от Киото. От тук нататък целта ни е просто да ги опростим, да ги направим по-строги и да ги уеднаквим в различните държави членки. Предложението беше разработено в комисията заедно е, е, от комисаря Каниета и комисаря Ферхоги. Това е важно и за начина по който са създадени механизмите за гъвкавост. 28 милиона тона са в графата, при която се позволява гъвкавост и са свързани с отраслови намаления на емисии, включително и от тези емисии в селското стопанство, които не са въглероден двуокис и мислим, че това е добре балансиран начин да се движим ни пред за да може и в селското стопанство по отношение на емисиите, различни от въглероден двуокис и в областта на земеползването и горите, да има напредък, за да се спазят европейските ангажименти. Сега, за периода и референтните стойности. Прагът за използване на кредити за гори е 3,5%. Тук започваме от началната точка, която е залегнал в решението и приложима във връзка с протокола от Киото. Разбира се, можем да обсъдим тези неща в по-големи подробности. Смятаме също, че ролята на дървените продукти е важна. Има множество възможности за подобряване на заместването на материали и е, възможностите на продукти от добита дървестина също могат да се задълбочат. Също така, смятаме, че въпросите, свързани с биологичното многообразие, са много важни. Не ги споменаваме в този регламент изрично, защото има други правни текстове, които се занимават с биологичното многообразие. И те, разбира се, трябва да се спазват и заради това не сме ги споменали тук в подробности, въпреки че приветстваме ам, дискусията, тъй като тя е актуална и е свързана с дискусиите в съвета, които също напредват добре. И за това бихме подкрепили идеята и в парламента да се обсъди темата с добър темп. Благодаря за думата. Благодаря на комисията. Сега на докладчика дам думата господин Ленс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за техните коментари, свързани с моя проект, свързани с моя проект от доклад. Предложението обхваща земеползването и горското стопанство. Вижда се колко, колко сложна е цялата система. Нещата са по-различни, отколкото с системата за търговия с емисии. Тук не става въпрос за драстично намаляване на въглеродните емисии. Става въпрос за една интелигентна система. Да, от една страна за намаляване на въглеродните емисии, от друга страна да се създадат стимули, така че е, секторите да подобрят мерките за опазването на климата. Ще има дискусии между отделните политически групи, свързани с референтните стойности. Ще се постави въпроса за тавана, който в момента е 3,5% в ръжението на комисията. Виждам, че другите колеги имат други различни представи и за определенето на периодите. Така или иначе, Радвам се, че колегите ще внесат а, своите изменения по конкретните теми. Ще очакваме и а, коментарите на колегите от другите комисии. Като цяло благодаря ви. Благодаря. Крайният срок за подаване на изменения е 27 март в 11 часа. Това приключваме работата си днес. Заседанието ни продължава утре. Закривам заседанието.